За това се нуждаем от полит... реформа на политиката, за която говорих, за да можем да бъдем по-последователни в подкрепата си за тези демократични сили. А сега господин Сокол, НП. Из... Е, е, извинявам се, казва председател господин Ханицки. Благодаря, госпожо председател. Госпожо заместник председател на комисията, действително източното партньорство е успех за нас. Някои правителства се борят с трудности, други се а, правят, че извършват реформи, но това не бива да ни пречи да работим добре с местните общности – с гражданското общество, с хората, които искат да променят собствените си страни. Аз произхождам от семейство, което беше дълбоко разделено, което преживя война. Някои от моите роднини живеят във въпросните страни от източното партньорство. Съвсем отскоро можем да се срещаме заедно, благодарение на либерализацията на визовия режим. Междуличностните отношения са изключително важни – Младите хора, Erasmus+, те също. Това са осезаемите резултати, които променят ситуацията в обществата. Не бива да оставаме безразлични а, за техните заслуги. Тук става дума за три държави от източното партньорство, за които обаче трябва да променим стратегията си – това са държави, в които заслужават върховенство на закона. Те гледат към нас за пример. Разчитат на нас. Въпреки проблемите, които срещаме в отношенията си с тези страни, ние не бива да се предаваме и да ги оставяме в чужди ръце. Благодаря. Давам думата на госпожа Гил от името на социалистите. Искам да ви благодаря, госпожо Върховен представител, за сътрудничеството през миналите 5 години. И да посоча, че ви желая успех в бъдеще начинания. Изправени сме пред е, нарастващ брой притеснения, свързани с източното партньорство. Сигналите от Кишинев са доста притеснителни отстъп от реформите, демокрацията, върховенството на закона. Някои биха казали, че комисията е била доста наивна, като помогна за една сделка, в Грузия се настоява за по-демократична изборна система а полицията използва сълзотворен газ и стоп куршуми срещу тях. Какво се случва в тези държави? Това е една нарастваща световна тенденция. Тоталистите се опитват да затегнат хватката си срещу демокрацията. Мисля, че вашите приемници трябва да изобретят нова стратегия. Благодаря. Господин Басеско иска да зададе въпрос. Приемате ли синята карта? Не приемате. Добре. такъв случай давам думата на господин Гетъл от Обнови Европа. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Е, това е една задача и една на, насъщна необходимост като а, е, Европейски съюз на страните от Централна Европа. Ние трябва да предложим партньор на страните е, на изток за сближаване. А, и партньорството има плюсове и минуси, а, които но две години, но 10 години по-късно трябва да помислим за него. Ние подминаме Минахме Русия в това източното партньорство, което би трябвало да ни кара да се замислим. Нека да помислим е, за постигане на ново съглас, ново споразумение между Хелзинки и Русия. Дали ще е трудно? Не, ще бъде ужасно трудно, но все пак трябва да се опитаме да го направим, защото Руската федерация е другата половина от нашата, нашия континент, която макар и обедняла, е все пак значим фактор в днешна Европа. Председателката, благодаря на Европа. Сега давам думата на господин на госпожа Томаши Чекаре. Много години Европейския съюз работи по добрите отношения с нашите най-близки съседи. Колко е важно това и какъв е потенциала? видяхме какво се случи с кризата с мигрантите. По-добрите отношения с съседите и по-засилената търговия гарантират по-добра устойчивост. На изток има няколко държави, с които а, развиваме добри отношения в рамките на източното партньорство. Те обаче все още са доста далеч от това да се превърнат в наши сериозни, стабилни партньори. Някои а, продължават да се борят с военни конфликти, други с труден преход. Тези държави са важни за нас. А, има и друг момент. Русия – Нашият интерес в Европейския съюз е а, да развием тези държави в а, функциониращи демокрации, демокрации с върховенство на закона. От такива партньори имаме нужда и трябва да инвестираме в тях. Председателката. Госпожо Томашич, господин Соко иска да а, ви зададе въпрос. Приемате ли? Господин Сокол, имате 30 секунди. Благодаря. Госпожо Томашич. Много се радвам, че сте толкова доволна от външната политика на Европейския съюз и че а, прокламирате съвместните ни интереси и решения. Смятате ли, че трябва да а, се засилят компетенциите на Европейския съюз в сферата на външните отношения, външните работи, за да се а, подобри от положението в тези държави? Благодаря. Да, разбира се, че смятам, че трябва да засилим позициите си, но посредством сътрудничество с тези държави. Не бива само Брюксел да взема решение да еднолично, а заедно с тези държави. Благодаря. Дам думата на госпожа Басеско от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Искам да визирам две държави от източното партньорство – Украина и Молдова. Първата е страна, която е засегната от Руската федерация. Тя загуби Крим. Имаше гражданска война в западните части на нейната територия. Достъпът до Черно море е блокиран. Защо? защото Руската федерация не може да приеме ориентацията на тази държава към Европейския съюз. За да се запази целостта на Украина, е необходимо да я подкрепим. Тя трябва да получава помощ от Европейския съюз. Иначе рискуваме да се загуби целостта на Украина. Ще има референдум след федерализацията и след това ще има декларация за независимост, както стана в Кавказ, в Крим. Това е руския почин. А що се отнася до Молдова, за съжаление, госпожа Майрия Сандо се оказа в положение, в което вече не може да е начало на страната. В Молдава имаме един парадокс. Има авторитарно правителство в лицето на господин Додон. Европейския съюз, който инвестирал парични средства, трябва да поиска от опозицията да си изпълни своя дълг в Република Молдова, да поеме властта в страната и да я преориентира към Запада. Господин Витанов има думата от името на социалистите. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо върховен представител. Политиката на Европейския съюз към източните съседи веднъж е декларирана като политика с висок приоритет, а от друга страна е силно подценявана и неглижирана заради проблемните точки в отделните страни в отношенията между тях или в отношенията с европейския съюз. и сякаш ние отчитаме повече огромните находища на енергийни суровини и възможностите за преноса им до европейските пазари отколкото сериозното геостратегическо положение на региона. същевременно този регион е арена на противоборство на две конкурентни концепции тази на европейската интеграция и на евроазийското коопериране. след десет години източно партньорство трябва да направим според мен две неща. първо откровен преглед на постигнатото до момента и второ е необходимо да бъде демонстрирана по голяма ангажираност на европейския съюз за определяне на следващите приоритети за развитие на сътрудничеството в региона защото в противен случай рискуваме да тласнем страните в друга политическа орбита и да улесним реализирането на чужди и на общността интереси. благодаря ви. Благодаря много. Давам думата на госпожа Стругарио е, благодаря, госпожо председател трябва да изразим ясно послание е, към Кишинео. Е, да не допуснем да не бъдем въвлечени в е, игрите на старата клика. Нито пък да допуснем негативен обрат в Тбилиси. Знаем кой стои за всичко това? Кой отдалечава гражданите на тези страни от Европейския съюз. Трябва да, пом- да обясним на гражданите на тези региони защо тези реформи са важни, иначе никой няма да се съгласи на реформи и, и това ще и, ни връща отново към отправната точка. Новата комисия трябва да има предвид това. Вратата не трябва да се захлопва, нуждаем се от истински правилни добри реформи. Благодаря, господин Чарнецки. Екаре. Пани Przewodnicząca, Пани Висока представител. Уважаема госпожо Върховен представител, източното партньорство е важен инструмент Ние имахме по-големи очаквания на времето, но мисля, че този инструмент все още запазва своята полезност. Формално можем да разделим тези шест държави на три групи. Отличници, както спомена колегата Халицки, Украина, Грузия и Молдова. След това две държави, подписали спогодби с Русия, Беларус и Армения и третата група Азербайджан, която не принадлежи към нито една от предходните две групи. Не трябва да обръщаме гръб на Армения и Беларус. Не трябва да тласкаме тези държави в сферата на влияние на Русия. Мисля, че трябва да възнаградим Азербайджан за неутралността, която тъй като не са подписани с погодби с Русия до момента. Трябва да бъдем по-отворени към тези държави. Благодаря, господин Зовско от НП. Благодаря, госпожо председател. На първо място благодарности към госпожа заместник представител на Европейската комисия, върховен представител за всичко свършено до сега в полза на източното партньорство, защото това е изключително важно заедно с Комисията по външна политика и всички ние, които залягаме на това да обясним на гражданите на тези държави, че европейските ценности са единственото, което ще донесе благоденствие за тях и техните общества. Горещо подкрепям идеята на колегата Кобилиус да се съсредоточим върху трите страни, които все още имат надежда, че ще постигнат желаното. Предоставихме визови облегчения, всякакви възможности за младите хора. Дадохме им един прозорец възможност да погледнат през който да погледнат и да разберат как Европейския съюз може да им помогне. Надявам се, че този парламент и Европейската комисия ще продължат по този път. Обещаваме, че ще бъдем ваши верни партньори. Председателката, благодаря. Сега господин Милер. Пани Przewodnicząca, дякую бързо, шановна пани. Благодаря ви. Госпожо Могерини, Опитът след тези 10 години източно партньорство оправдаха неговото съществуване и необходимостта да го продължим. Можете да попитате създателите на тази идея. Същевременно обаче трябва да а, променим стратегията си, за да а, се адаптираме към промените. Трябва да а, говорим повече за економическа интеграция и по-малко за политическа интеграция. От друга страна, ние ги държим а, на ниво преди а, преговори за асоцииране, което а, е някакъв вид отношения. Но 10 години вече ги държим така и трябва да направим нещо, защото до сегашния модел няма да доведе до успех. Смятам, че нашите източни партньори трябва да получат ясно послание от нас което да помогне те да се развият в посока Европейския съюз. Благодаря ви много. хвала госпожо подпредседница. Slavimo 10 godina istočnog partnerstva i možemo reći da ovaj програм доиста... Благодаря, госпожо върховен представител и заместник председател. Евроазия, područje gdje se križaju ključni интереси... Може да се каже, че партньорството бе успешно. Евразия е кръстопът, на който се пресичат интересите на различните свръхсили. 75% от енергийните ресурси са съсредоточени там. Големите играчи имат интерес там. Европейския съюз също трябва да дефинира своя интерес в района. Постигнат се добри резултати, но за съжаление в момента настъпва един обрат, стъпка назад, що се отнася до постиженията в сферата на демокрацията. Положението не е такова, каквото ни се иска. Искам да правя три послания за бъдещи мерки спрямо партньорството. Европейския съюз трябва да говори с един глас. Не трябва да позволяваме индивидуалните интереси на отделни държави членки да се изразяват в дисонанс. Единия глас е единствения начин да осигурим нашата роля като глобален лидер. Трябва ясно да заявим своите интереси и то прозрачно, да работим с проевропейските сили в съответните държави. Това бе второто. И на трето, трябва да спазваме обещанията си. Трябва да възнаградим тези страни за постигнатото и да им покажем ясен път към присъединяване. Тоест, трябва да ги възнаградим за всичко, което според нас е проевропейски настроено. Също така за стандартите, които са постигнати по отношение на върховенството на закона, защитата на правата на човека и другите форми на свобода. Благодаря госпожа Бенова от името на социалистите и демократите. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Маргарини, за свършеното през последните пет години, за положените усилия. А сега искам да се обърна към новата комисия и отделните държави и членки. Моля ви за в бъдеще да проявите отговорност. Не можем да си позволим да се държим лошо с нашите съседи. Бяха замразени процедурите за присъединяване за Македония и Албания, което е много лошо, особено за Македония. Това ги демотивира, демотивира източните ни партньори. Нуждаем се от едно солидно партньорство. Това е много важно. Искаме да насърчаваме стабилността, благоденствието, сигурността. Сътрудничество с източните ни партньори разкрива голяма възможност за разпространяване на европейските ценности и идеи. Преговорите за присъединяване и споразумението за партньорство насърчава ценностите, които отстояваме из целия свят. Тези държави са отправили своя взор към Европа. Ние не трябва да действаме негативно към тях. Благодаря. Благодаря, господин Дуда, за НБ. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Първо, Бих искал да изразя своето задоволство по отношение на напредъка на страните от източното партньорство, въпреки някои от трудностите, които споменахме тук. Искам да се спра конкретно на Грузия, Украина и Молдова и тяхната интеграция към Европейския съюз. Мисля, че Европейския съюз трябва да им изпрати ясно послание, че техните усилия са оценени. Поради тази причина аз подкрепям стратегията на триото 2030, за да се има реформа, която да подпомогне общата реформа там, както и инвестициите. Това не е лесно. Реформите не са лесни. Ние в Польша знаем добре това и затова искаме да подкрепим своите източни съседи. Най-вече искам да се спра на Украина, искам да поздравя властите там за техния кораж, защото промените, които въвеждат, вече дълго се чакат от тяхното общество, както и от европейските им партньори. Борбата с корупцията, реформата в правосъдната система, отговорно правителство, всичко това са огромни предизвикателства. Децентрализацията и подкрепата на гражданското общество са ключови за развитието на украинската демокрация. Тук бих искал да подчертая, че от изключително значение да се проведат широки консултации, да се включат всички партньори на всяко ниво, както разбира се и гражданското общество и неговите организации. От изключително значение за социалното приемане, ефективното изпълнение и дългосрочността и дългосрочния ефект на реформите, начина по който Украина участва в много европейски програми, включително Еразъм Плюс. Аз се срещам с чудесни, амбициозни, много интелигентни украински младежи и това ме прави много оптимистично настроен. Благодаря. Колегата Поспишил. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая, че след 10 години можем да направим равносметка на източното партньорство, което беше стартирано по време на председателството на Чехия на съвета на Европейския съюз. Аз бях част от чешкото правителство. Целта ни беше да помогнем на държавите, които са между Европейския съюз и Русия и са подложени на огромен натиск от Русия. Считам, че това партньорство изпълнява геополитическата си цел. Ако спрем подкрепата си за тези страни, се боя, че влиянието на Русия, която и без друго е силна в някои държави и нараства, например както в Молдова, ще се засили. Геополитическото ниво е ясно, но има и още една причина. Това са държави, чието народи искат да живеят в демократични, проспериращи държави. И ние трябва да подкрепим европейските ценности в тези държави. Въпреки, че има някои проблеми в партньорството, можем да считаме, че като цяло е положително и трябва да го засилим, да имаме по-силно сътрудничество. Тези шест държави нямат еднакво развитие, както казаха много колеги, имат различно ниво на влияние от страна на Русия, но като цяло всичко това има смисъл, има смисъл да се подпомогне сътрудничеството с тези държави. Разбира се, те няма да влязат незабавно в Европейския съюз. Разполагаме с време за спонтанни изказвания. Четирима колеги са заявили желание да се изкажат. С това затварям списъка по тази процедура. Господин Хайса има думата от групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Каква е реакцията на развитието на Балканите, когато съветът отхвърли започването на преговорите за съединяване. Всъщност беше показано, че Европейския съюз не може да си позволи да постави на карта добрите отношения с съседните страни когато Европейският съюз отказва, ще се намерят други сили, като Русия, Китай или Иран, които ще заемат мястото му. За това би било добре тези отношения да бъдат укрепени и то в полза на нашите народи. За политиката на източното партньорство ключовата дума е диференциране трябва да се прави разлика между отделните страни. С някои имаме вече договори за присъединяване, с други имаме добри търговски отношения. Трябва да положим усилия тези отношения да се задълбочат в полза на всички страни, които участват в тях. Украина, Молдова, Армения, Азербайджан, Беларус. Те трябва наистина да намерят подобаващо място в нашата политика, ние можем да ги подкрепяме при реформи в правосъдието, например. Благодаря. Сега от ГОЕ господин Валас. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Могерини. И същото партньорство, както вие казахте, не е срещу ня... никой. Но не смятате ли, че участието на САЩ и Европейския съюз в Украина е против Русия. Трудно е това да бъде игнорирано. Не смятате ли, че ако Русия се месеше в Канада или в Мексико, това би довело до сериозно напрежение с Америка. Не смятате ли, че вече е време Европа да работи в името на мира заедно с Русия? Европа е основана на мир и е много по-разумно сега да търсим мир с Русия и да работим заедно с страните около нас, за да са независими, да нямат нужда нито от Европа, нито от Русия. Ние виждаме, че, че е по-добре да работим с Русия, да вдигнем санкциите и госпожо Могерини ние не сме били съгласни по много въпроси и въпреки това ще ми липсва да Пожелавам ви успех. Благодаря. Господин Чувадаро от името на социалисти и демократите. Благодаря, госпожо председател. Източното партньорство трябва да продължи да се развива. Румъния има добър опит, е, тъй като осъществява е, трансгранично медицинско обслужване с Република Молдова. Могат да бъдат реализирани и други проекти по същия начин. Румънските граждани в е, Молдова могат да се ползват от същите роуминг тарифи. Все повече внимание се обръща на хората. Затова е важно гражданите да имат доверие в Европейския съюз. Трябва също да бъдат изградени и магистрали между румънски и молдовски градове. Най-важни са хората и контактите между тях. Надяваме се, че това ще се направи през следните години. Благодаря. Последният е колегата Лорд от името на социалистите и демократите. Олег Сенцов посети Европейския парламент тази седмица, за да получи своята наистина заслужена награда Сахаров за свобода на мисълта. Украинците плащат всеки ден за това, че защитиха териториалната си цялост има война в източните ни съседи и това е нещо, което рядко се споменава в медиите. Същевременно агенция на ООН са изчислили, че 13 000 човека са загубили живота си в района на Донбас. Историята с Крим също е ясна. Мисля, че е добре да приближим Украина към европейското ни семейство. Аз участвах в един период, за, в един проект, извинете, за сътрудничество с Украина. Влюбих се в тази страна. Там обаче има, е имало планиран геноцид с глад, който е убил 7 милиона украинци. И привед, приканвам колегите да се присъединят към групата Приятели на Украина, защото няма по-важен момент в нашата история от настоящия, в който да протегнем ръка към Украина. Следващия оратор госпожа Могерини. Имате 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Тази дискусия отново показа важността на парламентарната работа в подкрепа на партньорствата ни не само с източните ни партньори, и с други партньори в други части на света. Ролята на парламента е ключова. Шесте държави, включени в източното партньорство и парламентарната работа, особено с гражданското общество и с социалните фактори, които съществуват в всички шест държави, има огромна стойност. И мога само да кажа, това е доста необичайна сесия, тъй като аз не мога да поема ангажименти за бъдещи стъпки, тъй като това ще е в ръцете на моя приемник в новата комисия. Но мисля преди 10 години Взехме мъдро решение, за да обучаваме партньорството ни във всички области с шесте държави от източното партньорство. Ние още повече ще засилим това сътрудничество в бъдеще и съм убедена, че ще можем да разчитаме и в бъдеще на вашата подкрепа. Аз имах тази привилегия да работя с вас, да разчитам на вашите съвети, на вашата работа. Искам и аз от моя страна да ви благодаря, както вие ми благодарихте, въпреки че не винаги сме споделили точно еднакви гледни точки но такава е демокрацията. Можем да не сме съгласни по някои въпроси, но въпреки това можем да работим в една и съща посока, особено в областта на източното партньорство. Е ясно, че парламентът, съветът и комисията могат да работят в съзвучие. Отново искам да ви благодаря за пете години подкрепа, която ми оказвахте през последните пет години. Очаквам да продължим да сме в контакт. Аз ще съм все още тук до края на заседанията тази вечер, както и утре, така че не се сбогувам все още. Благодаря ви. С това приключихме разискването по точката за развитие на източното съседство. Благодаря ви за участието. Следващата точка от дневния ред е изявление на заместник председателя на комисията по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Израел и Палестина, включително за селническите селища. Имате думата, госпожа Магарини. Госп... Нека да започна, като споделя с вас един спомен, нещо като анекдот. Когато поех този пост преди малко повече от 5 години, първото ми посещение извън Европейския съюз беше в Израел и Палестина. Включително посетих ивицата Газа. Тогава казах, че вярвам, че ще може да има решение на проблема по време на моя мандат. Това е една цел, към която аз се стремях с своите мисли и действия през всички тези години. И в един момент стори ми се, че тази цел се приближава. Ние обаче всички знаем как изглежда ситуацията днес. Това не означава, че това не е възможно или че решението не е валиден вариант, но е въпрос на желание и политически решения. Днес обаче, ако аз направя същото посещение, сигурно не бих казала, че вярвам, че е възможно да има решение, което да се намери през следващите месеци или години. Самата идея за две страни днес е подложена на атака, както никога преди, и то от много страни. Всички ние обаче трябва да знаем, че този вариант на решение между двете страни остава. Аз мисля, че това е най-доброто и най-реалистичното най-реалистичната възможност за сигурност на тези свети места. Това е моя принципна и прагматична позиция. Никой, нито един до момента не е предложил достатъчно добра альтернатива на решението за двете страни. Много са спорили против този вариант, но никой не е предложил достатъчно добър вариант, с който да го замести. Всеки един план, който не е свързан и който не почива върху международното право и също така върху истинските интереси на хората, не само на хората в Палестина и Израел, но на хората в региона, в крайна сметка ще е обречен на провал. Вярвам, че подкрепата на това решение е свързана с международното право, но също така е и реалистична. Тази година работя, за да не се откажем от това решение. Работа продължава и днес, дори при тези трудни условия. Особено бих казала при тези трудни условия, защото понякога не оставаме с впечатлението, че ние, някои от нашите приятели в арабския свят, но и тези, които са малко по-далече в Африка и в Азия, в този момент е трудно да се опитаме да запазим тази перспектива жива. Но все пак трябва да се слушаме в гласа на разума. Целта се отдалечава, но ние продължихме да поддържаме своята позиция и да работим за нея с цялата си сила. Това обяснява цялата ни позиция във връзка с всички последни развития. Първо за селенческите селища. Смятаме, че това трябва да бъде решено между преки преговори между двете страни възоснова на границата от преди 1967 година. Селищата са незаконни по международното право. Те нарушават границите и застрашават намирането на решение между двете страни. Освен това, Иерусалим не може в този момент да бъде столица на двете страни. Ние отново повторихме своята позиция, включително едва преди седмица. Това е общата европейска позиция, около която се обединяваме. Често ни съветвате да говорим с един глас. През трудните времена, през трудните години това остана нашата обща позиция. Имаме и затруднения по отношение на сигурността на населението на Израел. Не може то да бъде обстрелвано с военни ракети. Отново приканихме ситуацията да бъде деескалирана. Повтарям, израелците имат право на сигурност. Държавата Израел има право на сигурност, но ние сме убедени, че такава сигурност ще бъде реална и ще бъде продължителна, ако е основана на мир и на решението свързано с двете страни. Ние е, работим неуморно, за да предотвратим страданието на хората в ивицата Газа. Предоставяме непрекъсната подкрепа на училищата, на болниците там и на всички граждани в Газа. И въпреки това, Кризата в Газа, в крайна сметка, е политическа по своето естество и изисква политическо решение. Трябва да има свободно преминаване и трябва тази ивица вече да бъде отворена. Самите палестинци трябва да се обединят и да преодолеят различията си. Знаем, че настояще, в настоящия момент политическата ситуация е неясна и в Палестина, и в Израел. Президента Абас каза, че има намерение да насрочи дата за избори. От друга страна, може да се окаже, че ще имаме трети избори в рамките на само една година. Моето убеждение е, че заедно с партньорите ни и ако имаме кораж, ще може да продължат преговорите. Това е целта и реалистично тя може да бъде постигната. Аз съм убедена, че това е единственото постижимо реалистично решение. И искам нека да ви кажа, аз съм, самата съм дълбоко убедена, че от всички конфликти е, в Близкия изток, може би този най-лесно може да се разреши конкретно, ако, и тук казвам ако, има политическа воля. Това е най-трудно да бъде постигнато. Трябва да има политическа воля сред двете страни и сред тяхните партньори. Трябва да имаме сериозна отдаденост на местно и международно ниво. От страна на Европейския съюз ние винаги сме били и ще продължим да бъдем готови да подпомогнем, да окоръжим и да подпомогнем всякакви усилия за мир сигурност и решение, което се основава на двете страни в Палестина и Израел. И сега започваме с изказванията на политическите групи. Първият ни първият се е Лопес Истирус Уайт. Благодаря, госпожо председател. Искам да се възползвам от тази възможност, за да ви благодаря за пете години на размяна на мнения с вас и по въпросите на Израел и Палестина, може би една от най-сложните теми. Искам да ви кажем пълна подкрепа. Споделя много от нещата, които казахте. Това е ситуация, която няма да бъде разрешена незабавно, но всички правим добронамерени опити да се постигне най-сетне мир, за да се гарантира стабилност. Това е дългогодишен конфликт, който съсипва региона и влияе на останалия свят. Благодаря ви, госпожо заместник председател на Комисията за сътрудничеството. Трябва също да подчертаем, че Израел е наш добър партньор. Имаме много споделени честно, ценности, ние се опитваме да а, промотираме нашите ценности в други части на света. Израел е обезпокоен за а, своята сигурност. А, това е логично, като се има предвид, че се изстрелват от а, газа ракети и ние с нашите декларации не можем да създаваме впечатлението, че винаги следваме казаното от американците. Ние все пак имаме свои мнения. Мисля, че можем да изградим мир по свой начин. И не трябва да се водим от твитовете, от декларациите. Трябва да работим от, да дойдат тук членове на Кнесета, да може да разговаряме, както се предвижда тук в Страсбург. Също да има министерски срещи, които бяха прекъснати. Те трябва да продължат, трябва да има диалог. Освен това, етикетирането на продуктите, които идват от заселническите селища, е грешка. Ние трябва да помогнем да се развива региона. Необходимо е да има повече сближаване, което да създаде благоденствие в региона. Поне с това можем да помогнем. Някои комунисти от е, е, крайната е, левица се смеят, но аз не искам да обиждам никой, не искам да се бъркам в ничии работи. Европейския съюз може да доведе до сближаване на Израел за Палестина. Ние трябва да видим какво ще кажат останалите ни колеги. Ще слушам с внимание. Благодаря, госпожа, господин Пири. Госпожа Пири има думата. Уважаема госпожо Върховен представител, колеги, ние сме изключително притеснени от последните изказвания на САЩ. След последния кръг на насилие в ивицата Газа, секретаря на САЩ декларира следното. Създаването на граждански заселнически селища всъщност няма несъответствие с международното право. Тази декларация всъщност не съответства на, декларацията, на конвенцията от Женева, както и на мнението от 2004 година на Международния съд. Аз напълно подкрепям да има бърза и силна реакция от ваша страна. Тези заселнически селища са незаконни от гледна точка на международното право и Израел би трябвало да прекрати всякаква заселническа дейност. Това изказване е отново израз на непрекъснатата подкрепа от страна на САЩ към президента Натаняхо. Те твърдят, че има суверенитет на Израел над окупираните земи. Вместо Тръмп да излезе с сделката на века, както я наричат, той предпочита да ескалира конфликта, което е в ущърп на международната общност, израелците и палестинците. Президента Тръмп трябва да разбере, че Близкия изток не е неговото поле за игра по отношение на международната политика. Той трябва да подкрепи желанието за мир. Повечето появяващи се заселенчески села по западния бряг пречат на едно устойчиво решение и настъпване на траен мир в този регион. И от тази гледна точка ние подкрепяме едно от последните решения на Европейския съд – във връзка с начина по който се етикетират продуктите от тези селища, които идват в Европейския съюз. Хилде Волтманд. Госпожо председател, госпожо върховен представител, първо искам да изразя моята благодарност. През последните пет години ние водихме много подробни дискусии, също и до късно вечерта. И мисля, че е чудесно, че водим сега този дебат с вас. Израел и Палестина през повечето време бяха нашите основни теми. Първата мисия, както казахте, сте провела там и а, всъщност а, ние продължаваме да дискутираме Израел и Палестина, защото все още имаме загриженост по отношение на тези страни. От 2017 година Израел строи на западния бряг около 12 000 нови жилища. От 2009 година са построени не повече от 6, са съборени не повече от 6000 е, палестински сгради на западния бряг. И е, това се прави с пари на дънакоплатеца, трябва ясно да го заявим. Израел работи стъпка по стъпка в посока изграждане на една държава и разцепване на палестинската територия, където изобщо вече няма да има място за палестинците. Не бива да допускаме това. Аз чух, е, когато говорихте за необходимостта от политическа воля. Европа обаче трябва да спазва правилата на международния ред. Трябва да действаме срещу е, политиката на налагане на власт на Тръмп и Нетаняхо, срещу политиката на изграждане на заселнически селища, която както ескалира. Ние, европейците, трябва да пледираме за решение, което включва две държави. Госпожо Върховен представител, това може би ще бъде вашия последен дебат е, в е, парламента в Страсбург. Радвам се на вашия следовник е, и аз мисля, че трябва да действаме решително, за да защитаваме нашите проекти. Искам да кажа съвсем ясно, че трябва да действаме срещу Нетаняхо и Тръмп, когато потъпват международното право. В такива случаи, госпожо Върховен представител, ще се ползвате с подкрепата на парламента. Благодаря ви и ви пожелавам успех в следващата ви кариера. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Върховен председателство. Председател, решението на Трамп да признае незаконните селища на Западния бряг е поредното действие, което подкопава мира. По този начин САЩ отново се поставиха извън нормите на международното право, подкрепят онези, които искат да направят така, че всяка бъдеща палестинска държава да бъде нежизнено способна. Разбира се, никой не оспорва правото на Израел да съществува, но се оспорва правото да се окупират незаконни но територии трябва да се намери трайно решение, което да зачита и двете страни. Всяка стъпка към окупация, анексация подкопава създаването на две държави. Знаем, че САЩ не са и няма да бъдат надежден партньор в този процес, докато е на власт тази администрация. Ние сме единствената сила, която иска да установи траен мир. Затова трябва да сме честен партньор. На второ място трябва да видим по какъв начин ние като економически съюз можем да допринесем. Аз няма да подкрепя движението BDS, нито пък економическите дейности, които се осъществяват на открадната земя в противоречие на международното право. В Ирландския сенат аз подкрепих законопроект, внесен от сенатор Франсис Блак, да се забранят вноса на стоки, идващи от незаконните заселнически селища. Само по този начин ще се изпълнят Женевските конвенции момента подобни стоки от незаконните селища се внасят в Европейския съюз като част от търговското споразумение с Израел, което обаче не обхваща тези територии. До кога ще позволяваме това да се случва? Благодаря ви. Господин Фест има думата от името на ИДЕ групата. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Могерини, вие казахте, че решението две държави е най-доброто и най-устойчивото, а също и най-прагматичното решение. Правилно е обратното. Решението две държави е израз на политическото безхаберие на Европейския съюз. Това решение означава връщане на западния бряг е на Газа. Това ще бъде ли мир? Не. Нека да се изпомнем. През 2000-та година Ясер Арафат напра... отхвърли едно много добро предложение. През 2008 година Махмут Абас направи същото. И Израел през 2005 година се оттегли, а тогава Хамас веднага искаше пълното освобождаване на Палестина, изгонването и е, убиването на всички израелци. Просто е, не става дума за газа и не става дума за западния бряг. Хамас и Фатах искат Хайфа, искат Телавив и накрая Ерусалим. Госпожо Могерини, вие говорихте за необходимата политическа воля за решаване на този проблем. Е, разберете най-накрая, че от страна на палестинците не съществува такава воля и няма да съществува. Затова вашата политика на две държави е погрешна. Благодаря. Благодаря. Следващия, който ще се изкаже е колегата Раусен от ЕКР. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Могерини, декларацията на Помпео е наистина много противоречива в, частта, в която се говори за, за селищата. Но ако тези селища се водят незаконни, това също е прекалено силно изказване и не отразява сложността на конфликта. Има много неща, които са свързани с това, защо е сложно там да се проведат мирни преговори. Израел има историческо и исторически и правни претенции към голяма част от тези територии. И от тази гледна точка това са територии, които са обект на спорове, а не окупиране и решението следва да бъде намерено с преговори. Бих искал да подчертая това пред вас като върховен представител и също така ще ви помоля да не участвате в преговори с американците по тази тема, защото нищо няма да постигнем това, което всъщност, са ни необходим, е, всъщност е необходимо, са действия, които ще доведат до мир в тази част от света. Предлагам ви да не оказвате подкрепа на терористи на палестинската територия. Ние в Холандия сме много недоволни от това. Спрете да плащате. Това е неприемливо. Трябва да имате много по-силна позиция спрямо Иран които са изключително агресивни. Тяхната позиция в най-добрия случай е доста съмнителна. Пинеда Мано. Най-напред искам да поздравя госпожа Могарини за направеното изявление след като Помпео а, каза, че САЩ а, одобряват селищата на западния бряг. Е, искам да ви благодаря за бързата реакция. Обеден съм, че това ще продължи и при господин Борел. Госпожо Могерини, въпреки, е, че подобни декларации имат е, смисъл, тъй като се посочва, че Израел трябва да спазва международното право, трябва да кажем, че ефектът беше твърде ограничен. И ситуацията за сега е такава благодарение и на щедростта а, на палестинците. Израел не изпълни сключеното споразумение от първия момент. Не спазва и международното право и резолюциите на ООН. Нито пък Палестина цяло изпълни поетите по споразумението ангажименти. Израел системно бомбардира населението в Газа има вътрешен проблем за Натаняко и той го разрешава по този начин. Извинете, казва председателката. Моля ви една секунда. Нека да преминем от думи към дела. Трябва да признаем палестинската държава и да искаме държавите членки също да го направят също да се суспендира. Микрофонът на оратора е изключен. Председателката, искам да помоля всички да спазвате времето за изказване от знак, като знак на уважение към вашите колеги. Моля ви да не просрочвате времето си. Колегата Форман има думата от а, независимите. Уважаема госпожо председател, лъжа е, че израелските селища са незаконни. Оспорвани да, незаконни не. Имаме договора от 1920 година, който е потвърден от Лигата на нациите през 1921 година. Няма нито едно международно споразумение, което да го е заменило и нямаме суверена държава там. Западния бряг беше взет от Йордан, но после Израел отново придоби контрол върху своите територии през 1967 година и тук няма нарушаване на международните граници. Онези, които казват, че селищата са незаконни, тълкуват неправилно член 49 от Женевската конвенция. Преди няколко седмици в Европейския съюз се прие закон, който кара евреите, които живеят на западния бряг, да, да етикетират по различен начин своите продукти в сравнение с другите етноси, които живеят там. Това е дискриминация, липсва и правно основание. Някой веднъж беше казал – ако започнете да казвате една лъжа и я повтаряте, хората накрая ще и повярват. Ние знаем кой беше този човек и е крайно време Европа да продължи напред. И можем да имаме мир само ако той се основава на истината. Приключихме с изказванията от името на групите. Сега от НП госпожа Совко. Благодаря ви, госпожо Върховен представител, за положителните думи, че постигането на мир между Израел и Палестина трябва да е траен и може да се постигне, ако